Ladies and gentlemen, just before we... Дами и господа, преди да преминем към режим на гласуване, just a few бих искала да направя няколко съобщения. Някои новини са добри, други не. Поздравления за Евелин Гепхарт за това, че бе избрана за заместник-председател на Европейския парламент. Um, many congratulations. Поздравления! Проведохме първата среща на координаторите. Без ваше присъствие беше доста странно, но бих искал да ви предам поздравленията на Майкъл Хармбър. Поздравление и на Ева Пълнова, която сега е Ева Мейдаун, вследствие на встъпването в брак congratulations to Ava. Thank you for doing your Ava. Благодаря, Ева. Um, I wanted to welcome a new member, Mr. Имаме и нов член, господин Ясенко Селемович. Той беше изключително активен вчера. Имаме и нов член, Анарто Зоро, който също а, отсъства в момента. Има някои тъжни а, новини. Господин Вестфал не се чувства Госпожа Вестфал не се чувства добре, в момента е подложена на лечение и няма да може да присъства през следващите месеци. Тук имам една картичка за нея, така че ако искате да й пожелаете бързо оздравяване, бихте могли да дойдете да напишете понешечко или да се подпишете. Има такъв обичай. Мисля, че много от нас са близки с нея, така че е добре да сме близо до нея в този момент и да се надяваме, че тя скоро ще бъде в пълно и цветущо здраве отново сред нас. Сега да преминем към гласуване. Първата точка е за управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър. Извинявам се, трябва да намеря картата си за гласуване.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 Първото компромисно изменение е второ. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Три. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 70. За, против, въздържали се, приема се. 71. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5. Гласуваме изменения 20 до 23 най-напред. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против. Нека да проверим. And it's one more minus for me. That falls. Thank you. Отхвърля се. 22 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. Има заличаване за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега се връщаме на компромисно изменение 5 за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 72. 72 по параграф 7. За. 72 гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 73 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. To amendment 31. Изменение 31 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 75 за, против, въздържали се. Приема се. 32 за, против, въздържали се. Приема се. 33 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се. Приема се. 36 за, против, въздържали се. Приема се. 77 Нека да проверим. Добре, 36-то изменение. Passed. Приема се. 77 за, против, въздържали се. Приема се. 37 за, против, въздържали се. Нека да проверим отново. 37 проверяваме в момента. 37. 37.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 против, въздържали се. Приема се 46 за, против, въздържали се. Отхвърля се 47 за, против, въздържали се. Приема се 48 за, против. Нека да проверим електронна проверка. Um, that's very unclear, but it does actually fall, I'm afraid, because it... Страхувам се, че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 Електронна проверка по 59. Отхвърля се. Поне сте последователни при гласуването. 86 за, против, въздържание, приема се. 60 61 за, против, въздържали се, приемат се. Първо за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Три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 с измененията. Приема се с 32 гласа за, 2 против и 36 въздържали се. Поздравления за докладчика за работа. So the second item is... Втория вод, който ще проведем е във връзка с доклада контрол на придобиването и притежаването на оръжие. Едно гласуване във връзка с приключването на текста в рамките на тристранния диалог, текста с измененията към него, електронно гласуване. Още един колега трябва да гласува. Филип, Благодаря. Приема се 25 гласа за, 9 против, 2 въздържали се. Значи този текст ще влезе в пленарна зала. Благодаря. Um, um, за унези от вас, които не присъстваха вчера, искам да кажа, че циркулира информация, която не е съвсем ясна информация във връзка с договорката. През службата на парламента ще публикува изявление от мое име и там ще бъдат обяснени всички подробности на споразумението, за да може всички потребители да разберат за какво става дума. Ще се публикува и точната формулировка на споразумението. Разбрах, че липсата на яснота създава притеснение.

Okay, colleagues. Uh, Уважаеми колеги, продължаваме. Следващата точка по дневния ред са финансовите технологии или финтек. Доклада се казва Отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор. Проект Остановище, водеща комисия е ЕКОН. Докладчик е Дита Харанзова. Дита, заповядай. Благодаря, госпожо председател ще представя нашето проекто становище, посветено на финтек или финансовите технологии. Нашето становище е положително. Финансовите технологии са бъдещето на финансовите пазари и на търговията, и на търговията на дребно. Чрез тях пазаруването ще стане по-безопасно, по-ефтино за всички нас. Чрез тях компаниите ще получават по-лесно финансиране и и Естествено, някои хора в банковия сектор не желаят този факт и искат да затворят пазарите за нови участници, но мисля, че като цяло предложението е от интерес за всички, даже за банкерите. Аз не мога да си представя дните преди банкоматите. За моите деца ще е трудно пък да си представят че е имало времена, в които хората не са правили всички транзакции е, в интернет. Трябва да подкрепим естествено развитието, наред с е, развитието на цифровия единен пазар и становището предлага точно това. Предлагаме да се премахнат пречките пред финтек, пред трансграничния характер на тези технологии. Ние естествено не препоръчваме да се подкрепя една технология за сметка на друга. Един пример, който мога да дам са платежните системи. Все още нямаме паневропейска система за плащане, такава каквато има в САЩ и в други страни. Аз не подкрепям създаването на нещо изкуствено, но мисля, че трябва да се подкрепи регулаторната среда. И накрая последния параграф говори за насоките за а, идентификация и проверка на плащанията от а, страна на Европейския банков орган. Има замяна на думата плащане с думата клиент. Това трябва да се отбележи. По силата на насоките трябва да се а, проверяват всички плащания на 10 евро от 2018 година нататък. Изчакваме приемането на окончателните насоки, но аз съм съгласна с притесненията на отрасала. Едва ли може да се предложи да се проверява всяко едно лице, което прави плащане за малко над 10 евро. Имаме нужда от повече сигурност спрямо измамите, но подобно правило по-скоро ще навреди на потребителите. Има нужда от сигурност, която да се основава на оценка на риска. Когато аз пазарувам в интернет и когато поръчвам един продукт, който да ми бъде изпратен в къщи и ако това е нещо, което съм правила в миналото. Не виждам защо трябва да подлежа на проверка. Освен това, нека да не отхвърляме безконтактното плащане е, преди още то да е получило възможност да се разрасне. Има много ползи от е, тези финансови технологии или финтек. Надявам се, че колегите ще внесат изменения, е, но те ще бъдат целенасочени. Аз самата ще внеса много изменения по отношение на така наречения краудфандинг, например, както и във връзка с други аспекти. Готова съм да споделя тези проекто изменения с колегите и мога да събера и подписи в тяхна подкрепа. Благодаря. Очаквам да чуя вашите изказвания. Благодаря. Дита сега Иван Стефанец от името на НП докладчик Сянка. Благодаря. Нека да благодаря на Дита Харанзова за положените усилия. Благодаря за положителния тон на доклада. Вие признавате колко са важни финансовите технологии за конкурентоспособността на европейския финансов сектор и за единния пазар. Преди да говорим за регулаторната рамка, трябва да осъзнаем едно нещо – иноваторите в финансовия сектор въвеждат технологии не заради самите технологии, а защото те разбират как работи индустрията на финансовите услуги или пък как не работи. И ето защо те предлагат гъвкави решения. Стойността на предложението за финансовите технологии се крие в това да има по-добри финансови услуги, които да бъдат и по-ефтини. Ако компаниите, които се занимават с финансови технологии, искат да бъдат конкурентоспособни, те трябва да спечелят доверието на потребителите. И тук идва в играта ролята на регулатора. Свръхрегулацията може да задуши финансовите технологии и индустрията им но от друга страна пък трябва да има ясно определена регулаторна рамка. Е, мисля, че добре, че в доклада има ясни насоки и препоръки към комисията и към другите отговорни институции. В е, окончателния текст бих искал да залегнат конкретни предложения към Европейската комисия и Европейския банков орган, особено що се отнася до регулаторните технически стандарти, посветени на така наречената строга проверка на клиентите. Знаете, че тя ще влезе в сила от 2018 година. Трябва да настояваме за изключение от правилото за строгата проверка на клиентите. В заключение, няма да е лесно да се създаде ясна регулаторна рамка, която да се наложи на прохождащите компании и също времено да се създаде сигурна среда за потребителите, защо имаме нужда от сътрудничество и от гъвкавост. Благодаря. Благодаря от името на социалистите и демократите Никола Данте. Благодаря. Искам да поздравя докладчика госпожа Харанзова за текста. Мисля, че то е добра отправна точка за нашата бъдеща работа. Мисля, че ни предстои доста работа в идните седмици. Цифровата революция е навсякъде. Тя трансформира и финансовия сектор, тя революционализира начина по който се предлагат финансови продукти на клиентите. Някои хора смятат, че финансовите технологии са развиващ се пазар, други говорят за финанси от 21 век. Въобще финансовите технологии са широко разпространени. Те включват, например, бързи плащания чрез смартфони и други неконвенционални форми на плащане, като, например, краудфандинг, или финансиране от много различни лица. Въобще, говорим за нещо съвсем ново и финансовите институции е, те първа е, се е, ориентират. Благодарение на тези технологии се генерират много нови ползи. Те са от полза за всички. В тази променяща се среда Европейския съюз не може просто да следи какво се случва безучастно. Трябва да говорим за стабилността, трябва да говорим за растежа и за неговото насърчаване. Европейските малки и средни предприятия и новопоявяващи се компании в сферата на финансовите технологии следва да бъдат подкрепени. Освен това, трябва да се търси доверие у потребителите за тези нови технологии, трябва да се избегнат случаите на измами. Имаме нужда от солидни технологични решения, които да се приложат в финансовия сектор. Освен това имаме нужда от съразмерност, от добра финансова рамка, нези, които ще инвестират в финтек, трябва да знаят какво точно ще правят и в какво точно ще инвестират. И инвеститорите имат нужда и от защита. Същото въжи и за потребителите. Централният принцип тук, водещия принцип трябва да бъде интереса на потребителя. Тези финансови технологии дават нови възможности за цели семейства, да получават достъп до определени услуги и ето защо трябва да се търсят и решения насочени към различните категории потребители. Какви са правата на, на потребителите в а, този случай? На първо място пълното право на информация, особено когато става дума за партньорско съфинансиране – на следващо място, следва да се гарантира, че плащанията и спестяванията на потребителите са защитени. Нека да обърнем внимание на използването на данни от страна на цифровите платформи. Необходимо е да има пълна защита на личните данни на участващите лица. И накрая, но не и на последно място по значение, трябва да разгледаме използването на алгоритми в сферата на финансите, особено в областта на роботиката, е необходимо да има категорични правила с цел да се гарантира пълна прозрачност. Потребителите, отново казвам, следва да получават пълна информация. Виждате, че става дума за една екосистема, чието равновесие зависи от различните правила. Най-важното е потребителите да могат да извлекат максимална полза от тези нови финансови технологии. Трябва да се отчете естествено и финансовия сектор и цифровите платформи. Дан Далтън от името на Екара. Говорят името на колегата си, която би искал да благодарим на Дита за проекта Становището. Действително, тези технологии имат огромно значение за потребителите, бизнеса и финансовия отрасъл. Вики предлага промяна в няколко области. Първо, подкрепя докладчика в, по отношение на основните принципи и изменения 4, но обаче би трябвало да включим и принципа за иновациите. Това е подходящо важно е финансовите технологии да реагират на, финанс... на технологичната революция и в трети страни. От Сингапур до Будаби е, има нови нововладения и трябва да не създаваме а, стени и Европа да не се затваря като крепост. Също така трябва да внимаваме с банковата система да не се премахне конкуренцията Сближаването е важно, но не трябва да задушаваме иновационните решения при плащанията, защото те могат да бъдат по-ефективни и по-ефтини за потребителите. И накрая Вики може да направи някои предложения за така наречения sunboxing, който позволява фирмите да тестват такива продукти на живо в Великобритания, Франция, Холандия и Португалия се прилага тази техника и трябва да се е възползваме от такива възможности, за да се развива Европа като основен център на финансовите технологии в света. Що се отнася до RedTech, това е инструмент, който се използва все по-голяма степен за наблюдение на риска. Това също е изключително полезно. Благодаря, Дан. Сега давам думата на останалите колеги. Мария Гарпини. Благодаря. Нека да започна от заглавието на това становище. Не мисля, че финансовите технологии влияят действително на, само на финансовия отрасъл. Те влияят на цялата економика, защото всичко, което се случва в финансовия отрасъл, влияе на цялата економика. Вчера се срещнах с представители на Европейската агенция по плащанията, които критикуваха директивата, която ще влезе в сила през 2018 година и говореха за последиците върху малките и средни предприятия, както и за факта, че електронната търговия все още е доста трудно достъпна за малки клиенти, за микропредприятия и прочие. Много от тях просто се отказват да купуват по интернет. Трябва да се въведат някои мерки за сигурност и да се обсъдят съответните рискове. По някой път, когато се въвеждат прекомерни гаранции, се блокира развитието. Има много високи очаквания от частния сектор, що се отнася до плащанията – аз не съм кой знае какъв почитател на банките. Когато работех в реалната економика, си имах сериозни проблеми с банките и начина по който те функционираха, но а, трябва да се направи всичко възможно това становище да стане полезно. Вече има критерии, а, критики, извинете, към директивата, която ще влезе в сила през 2018 година не можем да мислим само за въздействието върху финансовия отрасъл. Трябва да говорим и за въздействието върху цялостната економика. На практика финансовият отрасъл трябва да предвижда начините, по които ще се влияе на економическото развитие. Благодаря, Мария. Комисията иска да направи коментари. Благодаря. Разгледахме предложенията, направени от докладчика. Нямаме възражения към предложенията като цяло, към тяхната насоченост. Само искаме да подчертаем, че вече доста е постигнато що се отнася до създаването на рамка, която да насърчава на иновациите. Що се отнася до последния коментар, да се вземе преди въздействието върху економиката и ползите от иновациите, това със сигурност не е пропуснато. Не, иска, не знам дали искате от мен коментари по всяка една от шесте точки. Добре, по първата точка Нямаме никакви възражения. Ясно е, че става дума за голяма трансформация на финансовия отрасъл и на економиката като цяло. Трябва много да внимаваме е, с възможностите, които са на разположение е, за економиката и е, с новите технологии за плащания що се отнася до потенциала за създаване на работни места и за економически растеж. И тук сме напълно съгласни. Със сигурност е, не трябва да създаваме предпятствия пред е, тези е, две неща. Трябва да има иновации навсякъде в економиката, включително и в традиционния финансов и банков отрасъл, както и при новодошлите на пазара. Идентифицирането и преодоляването на съществуващите бариери на единния пазар. както казах, предстоят да, предстои да се въведат нови правни норми, например директивата за услугите в областта на плащанията, което трябва да влезе в сила в началото на следващата година. Трябва също времено внимателно да следим какви са техническите стандарти, за да се за идентификация на потребителите и тук ще работим с Европейския парламент в подробности. След това единен цифров пазар, по-голяма ефективност на настоящите канали и технологично неутрални мерки. Точно това е нашата цел с директивата за плащанията, както и СЕПА и се надяваме, че ще се постигне тази цел и с този принос. Следващата точка е малко неясна за нас. Може би е добре да ни обясните какво си има предвид. Плащанията по интернет и банките – вече са предмет на работа на Европейската Централна банка за незабавните плащания. Има и друг аспект – мобилните плащания. Предполагам, че нещо подобно се има предвид в този абзац, но все пак искаме разяснения и е, също искам да подчертая, че Европейската Централна банка може да изиграе много важна роля. Регулаторните и технически стандарти, които трябва да се въведат по отношение и на идентифицирането и на достъпа до информация за сметките – това са все теми, по които се работи. Следващия месец ще има предложение от Европейски банков орган, който ще бъде, което ще бъде разгледано много внимателно от Европейската комисия и а, ще работим и с комисията по економически въпроси, за да постигнем възможно най-добри резултати. Благодаря, Дита, за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги за направените коментари. От дебата ми става ясно, че се придвижваме в правилната посока. Съгласна съм с Мария, че въздействието е доста по-широко, но от друга страна не трябва да забравяме, че това е становище на нашата политическа комисия, т.е. потребителите трябва да са в центъра. По-настоящем становището се занимава с основните принципи на финансовите технологии. Съгласен съм, че трябва да се добавят някои конкретни уточнения. Очаквам приноса ви. Като цяло темата не е особено спорна, просто трябва да изготвим един съвместен текст. Повечето коментари, които бяха направени, за мен са много добри. Очаквам да работим добре заедно. Благодаря. Благодаря ти, Рита. Благодаря ви за отличния дебат. Крайен срок за подаване на изменения 7 е феврари. Разглеждане на измененията 6 март. Гласуване по установището 21 март. Благодаря ви. Приключваме дебата. Ще се, е, искам да ви припомня, че в 3 часа днес ще има изслушване на, за стандартите. Благодаря.